Dear colleagues, Скъпи колеги, please, may I ask you to take seat? Колеги, моля ви заемете места. We have to start our meeting. Колеги, трябва да започнем заседанието. Dear colleagues, it's a pleasure. Скъпи колеги, за мен е удоволствие да приветствам Spain recently reappointed Spanish на ново назначение испански министр на финансите господин, господин Дегиндос. Добре дошъл сред нас. Както знаете, това заседание се провежда в рамките на а, комисията за регионално развитие и економически е, въпроси, съгласно член 23 от нашия вътрешен правилник. И тук присъстват е, е, колегите от комитета и за провеждане на този диалог между комисията и представителите на Испания и Португалия Комисията беше замолила двете страни да предприемат ефективни мерки за а, справяне с а, свръх а, задълженията. А, в противен случай ще бъдат прекратени и спрени, временно спрени средствата от структурните а, фондове. Така че, господин Дегиндос, а, имате думата. Благодаря, господин Кодиери, Не познавам всички членове. Радвам се, че продължаваме нашата работа по структурния диалог и днес ние а, имаме възможност а, да организираме това изслушване с а, двамата министри от Испания и Португалия. Изтъкнатия господин Гиндус и господин Центено от Исп... Португалия. Той ще пристигне малко по-късно. След уважаемия колега искам също да кажа, че ние лично се срещнахме с министрите и това е наистина е, удачното време. След, един месец след като комисията помоли задачите да е, двете страни да подадат своите бюджетни планове за 2017 година към Европейската комисия. И второ, а, ние се срещаме в един много удачен момент, а именно преди комисията да изготви своето предложение за временно спиране на структурните фондове за двете държави. Нашата първа среща с а, съответните а, комисари, господин Катайнен, заместник председателя, както и така и комисаря Крецо, който отговаря за регионалното развитие. Така че ние продължаваме работата по темата. Аз също имам удоволствието като заместник председател на комисията, да дам думата на господин Гиндос, който е испанския министр на економиката. Им разполагате с 10 минути, господин министър, както обикновено нямаме достатъчно време. Thank you very much. Uh, buenas tardes, presidente. Добър ден. Señoras señores eurodiputados, es siempre un honor comparecer ante las comisiones del Parlamento Europeo. Добър ден! Благодаря за вашата покана. Важно е наистина да обърнем внимание на елементите от структурния диалог, свързан с прекратяването на плащанията по структурните фондове за Испания. Първо, нека ви обясня какъв е контекста, каква е предисторията. Испания беше една от държавите членки повлияна най-много от економическата криза. 2008 до средата на 2013 година БВП в Испания спадна с 9%, 3,5 милиона безработни. Испания обаче приложи една много амбициозна економическа стратегия, много амбициозна фискална стратегия, за да се извърши преструктурирането на финансовия сектор. Също така променихме и структурата на пазара на труда с цел да има по-добра конкурентоспособност и да се даде нов тласък на економиката. Освен това, ние се ангажирахме с препоръките, на, отправени към Испания в рамките на европейския семестър. Комисията посочи Испания като страната изпълня най-добре зададените и препоръки. 2013 година започна процес на възстановяването, консолидиран през последните две години. БВП продължава вече три семестъра да нараства стабилно. Трябва също така да обясня какво се случва на пазара на труда. Ние направихме трудова реформа, която се оказа много важна за възстановяването. В Испания бяха разкрити 1,5 милиона нови работни места от началото на 2014 година. Около 2 милиона се върнаха на пазара на труда. Имахме реални економически постижения, които се запазиха и 2016 година. БВП продължава да нараства и растежа е двоен в сравнение с еврозоната. В Испания имаме най-добрия растеж от напредналите економики. През последните няколко месеца също се създадоха около 600 000 нови работни места – Същевременно имаме и макроекономическите показатели, дефицита по текущата сметка отбелязва излишък тази година над 2%. Имаме и също така подобрение с два пункта на инвестициите – нещо, което отговаря и на програмата за кредит ад минус. В строителния сектор виждаме едно много добро нарастване, същото се отнася и до износа на стоки и услуги. Ние полагаме и много енергични усилия в данъчната област. В 2011 година имахме едни данни, но през 2015 година виждаме, че имаме една много добра данъчна консолидация. Всичко това беше постигнато в един период с негативна инфлация и в една економическа среда в световен мащаб, която е твърде неблагоприятна. Ако сравняваме с други държави при сходни економически обстоятелства, виждаме, че Испания се представя добре. Всъщност през последните години беше направено едно много важно преструктуриране над 4% пункта от БВП през 2015 година. Същевременно в съответствие с препоръките на комисията, ние извършихме и своето изчисление, но методиката на комисията за изчисление на дефицита не е коректна. Тя не отразява новия потенциал на испанската економика, не отразява и инфлацията. Нещо, което е много важно за страните с отрицателна инфлация, каквато е Испания – ако разгледаме номиналните стойности и отразим отрицателната инфлация, то тогава щяхме да имаме 5,2% от БВП. И всъщност щяхме да сме много под поставения прак от комисията. Също така трябва да се има предвид и реакцията на правителството на отправените препоръки. Първо, съветът предупреди Испания за предстоящата процедура. Правителството предприе мерки, що се отнася до разходите. Ние също ги намалихме. Намалихме ги в автономните области. Отпаднаха автоматичните бонуси за корпорациите, промени се техния данък. Всичко това бяха мерки за борба с данъчните измами. И тази политика всъщност ни донесе своите плодове, така както го обясних. Бюджетното отражение на тези мерки е над 17 милиарда за 2016 година. Това отговаря и на новите цели за бюджетен дефицит 4,6% 2016 година, 3,1% 2017 година. Същевременно знаем решението на ЕКОФИН от 12 юли за прекратяване на плащанията по структурните фондове. Тогава се разглеждаше и възможното налагане на глоба, но Екофин реши да отмени глобата за Испания. И комисията, и съвета посочиха обхватните реформи на испанското правителство от 2012 година нататък при едни много трудни условия и решителни успехи. Всички тези аргументи са приложими и днес. Освен това, Съгласно регламента за структурните фондове, комисията трябва да разгледа економическите и социални условия в държавите членки, особено безработицата. В Испания би трябвало да се осигурят още 1,5 милиона работни места, за да стигнем до нивата на заетост от преди кризата. Аз говорих за благоприятното отражение на мерките, предприяти от правителството. Мога само да потвърдя, че Испания препотвърждава своя ангажимент да продължи в същия дух и през 2017 и 2018 година. Ние ще одобрим актуализирания бюджет за 2017 година с мерки, които да гарантират 3,1% дефицит. Възможното суспендиране на структурните фондове би трябвало да се спре да има ефикасни мерки. Надяваме се, че те ще бъдат изпълнени спрямо Испания. Испания е страната с един от най-забележителните растежи в Европейския съюз. Освен това, тя наистина намали своя бюджетен дефицит и в номинална стойност, и в относителна стойност правителството предприе мерки за намаление на обществения бюджет и това се измерва в милиарди евро. В Испания виждаме и също така убедителен растеж в рамките и на паричната реформа, благодарение на предприетите мерки не може да има никакво съмнение в финансовата стабилност на еврозоната благодарение и на испанските усилия. Затова мисля, че предлаганите мерки са контрапродуктивни. Те са обратното на това, от което Европа има нужда. Не се обръща внимание на основните приоритети на европейската економика в момент на несигурност, на риск, на опасности – се наказват държавите, които всъщност са направили най-много за връщането към економическия растеж. Това ще се отрази зле и на държавата, и на еврозоната. Много ви благодаря, господин министър. Сега ще продължим с първия кръг от въпроси. Първо от координаторите на Комисията по регионално развитие. Ние обсъждахме какъв да бъде начина по който да организираме изслушването и решихме, че ще имаме различни групи въпроси. Първо от координаторите на двете комисии. Не повече от една минута ще имате право да говорите. Господин Ван Нистерой, координатора на НП в комисията Реджи. Да, благодаря, госпожо председател. Господин министър, сърдечни поздравления за вашето преизбиране в правителството. Искам да ви поздравя също така за чудесната регионална политика, която Испания води от години. Вие сте всъщност, показвате наистина забележителни постижения година след година, ми може да ви наречем, вие сте регионалната звезда. И това а, всъщност не означава, че комисията има лесна задача. Всъщност има две възможности. Или а, прекратяване на фонда, структурните фондове, или нулево прекратяване, т.е. няма да бъдат прекратени. И последния път а, ние сме заявявали тук тази трибуна, че не бива да бъдат наказвани а, отличниците. И в тази връзка искам да задам няколко конкретни въпроса. Последния път комисията каза, че няма въздействие вашите мерки. Когато един проект бъде прекъснат, колко време ще ви отнеме да започнете отново след това? Ами, всъщност, е, съществува един период, в който трябва да се плащат разходи, сметки и така нататък. И държавата е тази, която компенсира а, проекта, докато се получи финансирането. Аз сега се чувствам много по-добре от след вашето изказване, отколкото на последната среща. Благодаря ви, господин Косолино, от името на социалисти и демократи. Е благодаря ви. Ние сме принудени тук, като обсъждаме тези а, въпроси а, в а, така наречената макроекономическа, макроекономически контекст, наблюдаваме от две години резултатите на а, Испания, постиженията в консолидиране на бюджета и така нататък. Така че Испания би следвало да продължи да се възползва от а, фонда, от структурни а, фондове. Така че, ам, разбира се, ние разговаряме с комисарите, както във връзка с Испания, така и с а, Португалия. И според нас няма причини за временно спиране на а, финансирането, но бихме искали да ви попитаме дали вече е, има отрицателно въздействие, породено от а, самата дискусия за евентуално спиране не бива да се стига до а, такива отрицателни резултати и решението трябва да е категорично нулево а, спиране на а, фондовете за Испания. Благодаря. От ЕКР е представителя. Искам да благодаря първо на господин Гиндус, че се отзва на нашата покана ЕКР. Е, ЕКР подкрепя решението на испанското правителство и се надявам, че наистина решението за нулево спиране ще подпомогне испанската економика и растеж и нашата позиция също е да не се спират временно фондовете за Испания защото това ще бъде един много опасен прецедент, който всъщност ще се окаже и контрпродуктивен, защото тук става въпрос за европейски инвестиции, не само за опазването на националния бюджет. Последната статистика от 3 ноември показва, че всъщност 43,8% е младежката безработица, която е по-висока от тази в Гърция от 2016 година. Така че комисията ви беше помолила да увеличите вашия бюджет за младежките инициативи от 6,4 на 6,8%, а, така че към момента всъщност финансирането е доста скромно. Може ли да ни дадете просто примери за финансирани проекти, които не са ефективни, които не работят? Така че фондовете да бъдат пренасочени към други проекти, които да са а, успешни. Господин Яковчет има думата от, от комисията Реджи регионални въпроси. Да, благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, позволете ми от името на а, групата АЛДЕ да изразя своето удоволствие от положителното развитие на ситуацията в Испания, имайки предвид кризата, която беше започнала у вас през 2008 година, която имаше въздействие, отрицателно въздействие върху всички европейски страни. И наистина съм удовлетворена от факта, че положителните резултати вече са видими в Испания. Всички ние си даваме сметка, че економическата криза беше изключително дълбока и сериозна в Средиземноморския регион, така че наистина съм много удовлетворен от положителното развитие. Имам следния въпрос. Как вие възнамерявате да приложите всички правила, които са препоръчни към вас, права, които и ние сме договорили, какви ще бъдат гаранциите, че вие ще решите проблемите с дефицита. Освен това, виждаме, че обществения дълг намалява. Кохизионните и структурните фондове са изключително важни за двете страни, и за Испания, и за Португалия. Това е факт. Но въпреки това, бихме желали да получим е, стабилни гаранции за това, че е, през идващите е, месеци вие ще е, приложите правилата, които сте е, приели. Господин благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министр, нашата позиция е позната. Позната е на всички. Ние сме против подобни условия в рамките на макроекономиката. И ще продължим да водим тази битка. Благодаря, че се озовахте на нашата покана. Другото, което искам да кажа е, че тук и Европейския парламент има отговорност. Спомням си, когато бяха прияти тези условия за макроекономиката. Сега говорим за решението на съвета И вашето правителство е имало отговорност за това, защото тези условия са решени в съвета на министрите. Как в съвета на министрите ще се борите против подобни условия? Ние сме на ваша страна и сме готови да ви подкрепим. Искам първо да попитам, кои ще бъдат драстичните мерки, които ще предприемете, за да влезете в рамките на пакта за растежа и какви ще бъдат съкръщенията и ефекта от тях върху хората в Испания. А накрая ще повторя спирането на фондовете е много неблагоприятно. Благодаря. Thank you. Thank you very much. Uh, Miss Vana, Благодаря ви. Госпожа Вана, имате думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин министр. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата на Европейския парламент. В този структурен диалог парламента заема много съществена роля – ние смятаме, че от регионално-политическа гледна точка временното спиране на структурните фондове ще бъде контрапродуктивно за регионите в Испания, особено у нези, които зависят от финансирането и за преодоляване на кризата, за да създадат повече работни места и да се справят с бедността. Вие казахте, че в Испания вече ще, а, поч... а, сте възприели вече доста а, резки мерки, драстични мерки за справяне с свръхдефицита. 80% от економиите, направени до момента, всъщност са направени от самите региони. Тоест, регионите понасят тези економии. Затова искам да попитам, тези економии как ще разпределят на регионално и на национално ниво? И смятате ли, че ако бъдат съкратени а, средствата за регионални инвестиции, как това ще се отрази върху покупателната сила на а, потребителите и как ще бъдат а, а, осъществени целите на програмата а, Стратегия 2020 година в тези региони? Структурните фондове всъщност са почти единствените, които финансират ам, обществени проекти, или поне това е случаят в Испания. Така че какво бихте казали? Ние смятаме, че съветът незабавно трябва да прекрати процедурата за временно спиране на а, а, фондовете. Благодаря ви. Благодаря. Госпожо, госпожо Демато, имате думата. Грация, министро, per essere qui. La mia госпожо председател. Добре дошъл, господин а, а, министър. Нашето движение Пете звезди, всъщност от, от самото начало се възпротиви на тази инициатива на, на комисията и на съвета. Вие всъщност сте от същото политическо семейство на председателя на, на комисията, господин Юнкер, но въпреки това а, той не си дава сметка, че всъщност подобна инициатива ще насърчи економическия растеж, но ние смятаме, че подобни е, е, инициативни ще имат изключително тежко отражение върху вашите сънародници. И ако комисията наистина приеме а, това решение, вие смятате ли, господин министр, че вашето правителство може да ам, промени нещо а, в рамките на съвета? Така че съветът в рамките на а, параграф 23, член 23, параграф 10, може ли в, с квалифицирано мнозинство да отклони предложението на комисията? Смятате ли, че условията са на лице, за да се предотврати тази инициатива? Или може би съгласно член 23, параграф 16? Това е всъщност мярка, която комисията предвижда за 2017 година не бихме желали подобен цирк да се развие в Испания. Това е театър на абсурда. Това е диалог, който няма смисъл. И хората се опитват да се усмихват въпреки цялата трагичност на ситуацията. Виждаме също така и а, позицията на господин Ренци, който всъщност не заема категорична позиция. Да. Приключвам с наш, моите въпроси. Испания и Португалия послушно изпълниха всички препоръки. Господин Б. Браун? Не, значи тогава не. Значи това бяха всички въпроси от името на координатори на Комисията по регионално развитие. Така че, господин министр, бих искал да ви помоля сега да отговорите на въпросите в рамките на 8 минути, не повече. Благодаря. Э, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, почитаеми членове на Европейския парламент. Аз ще групирам въпросите, тъй като доста от тях бяха сходни. Принципно се пита какво ще е отражението на спирането на структурните фондове за испанската економика. Друга група въпроси беше свързана с изпълнението на правилата. Ще започна с последното. Мисля, че правилата са нещо важно, те трябва да се изпълняват, за това ги има. Аз мисля, че испанското правителство ги изпълнява. Не е имало друго правителство, което да е успяло да осъществи такава економическа реформа като Испания през последните пет години, при едни много трудни финансови обстоятелства. Преди пет години в Испания се губеха по 700 000 работни места годишно. Банковата система също стана много спорна и Испания загуби конкурентоспособност, като дефицита стигна до 9% от БВП. В наши дни обаче Испания има двоен растеж – освен това се създават все повече и повече работни места, положението с текущата сметка е далеч по-добро, няма несигурност, ако погледнем и в контекста на еврозоната, всички макроекономически дисбаланси се коригират. Ето защо, според мен, Испания наистина работи много интензивно по намаляване на обществения бюджетния дефицит. Тя намали бюджетния дефицит всъщност наполовина с всички тези мерки. Работи с автономните правителства, с общините и наистина го постигна, така че економическия растеж в Испания да продължи. Той продължава вече 13 триместъра. Мисля, че Испания е най-ясният пример, че е възможно и в една трудна ситуация от гледна точка на паричните условия, нещата корено да се променят и да се работи далеч по-добре. Натрупаните проблеми могат да се решат с правилната економическа политика – ето защо аз мисля, че трябва да се говори не само за конкретните правила, свързани с глоба или спиране на структурните фондове, трябва да се отчете реалността. В този момент Испания изобщо не е свързана с някаква несигурност. Няма никакво съмнение, що се отнася до финансовата стабилност. И то в един деликатен момент – защото виждаме, че това е момент, в който има най-различни видове популизъм в световен мащаб, има несигурност, но Испания е пример за това как може да се направи корена промяна. Разбира се, трябва да се работи още много. Ние все още имаме публично задлъжняване, около 100% от БВП, Необходимо е наистина да се работи, но така или иначе ние отбелязваме успехи. Испания, освен това, винаги е била ангажирана с изпълнението на правилата. Нашето правителство показа, че може да предприема мерки, които всъщност доведоха до допълнителни приходи около милиард евро. Всички тези мерки е, ни осигуряват и приходоисточници. Около 800 допълнителни милиона евро. Освен това, ние ограничаваме и бюджетните разходи. Но нека не се заблуждаваме. Истинската гаранция – за бъдещото изпълнение на всички фискални изисквания, гаранцията и за Испания като факт за стабилност в еврозоната е економическия растеж и заетостта. Те могат да бъдат осъществени с прилаганите от нас политики, смятам аз. Испанското правителство се е ангажирало с тези правила, включително и с правила, с които не сме съгласни. Защото правилата са такива. Едни ти харесват, други не ти харесват толкова много, но в економическия и паричен съюз трябва наистина да полагаме усилия да довършим банковия съюз и неговото изграждане, да поддържаме единната валута и да имаме инструмент за смягчаване на бъдещия риск иначе ще има все повече и повече рискове. Това е пътят, по който трябва да се върви. Имаше и конкретни въпроси. Какво би означавала за Испания тази политика на прекратяване на плащането по фондовете? Всъщност тези фондове биха се отразили на най-различни отрасли на економиката. Има множество проекти, които са финансирани от държавата или от автономните области в Испания. Да не говорим а, за абсолютно ненужното стигматизиране на Испания в този случай, но дори да не говорим за стигмата, има съвсем конкретни економически последици. Възможното налагане на глоба, която не е конкретизирана, или суспендирането на фондовете със сигурност ще демотивират хората. А трябва да ви кажа, че те положиха много сериозни усилия до тук, за да се види светлината в края на тунела – Една такава постъпка, според мен, е неуместна, защото тя наистина ще обесърчи испанските граждани. Същото ще бъде и в Португалия. Разбира се, трябва да се отчетат огромните усилия на самите испански граждани да преодолеят тази толкова сериозна криза, най-сериозната криза в нашата история – аз ви казах, че Испания загуби 10, 9% извинете, от своя БВП и огромен брой работни места. И сега, когато успяхме на практика да възстановим отново своя БВП, когато успяхме да възстановим половината от загубените работни места, ни заплашват с глоба или суспендиране на структурните фондове. Това не е правилно. Thank you. Thank you very much, minister. Благодаря ви, господин министр. Надявам се, че всички вие сте удовлетворени от отговорите. Сега давам думата на господин Гултиери, моя колега от другата комисия. Първият оратор от НП е господин Залба, Комисията по економически въпроси. Благодаря, господин председател, господин министр. Няма никакво съмнение, че Испания има економика с едни от най-добрите темпове на растеж в Европейския съюз. Също време, но Европейската комисия смята нещо друго, но за много от моите колеги Испания е добър пример. Те смятат, че Испания си е написала домашното. Тук опираме и до доверието в Европейската комисия, доколко тя стъпва върху реалността. Мисля, че въпросът е изобщо за доверието в европейските институции. Би трябвало наистина, както беше посочено, да се направи преработка на методиката и на изчислението на дефицита. Господин министър, аз съм съгласен с вашия оптимизъм, дори съм още по-голям оптимист от вас. Възможно е дефицитът да падне и под 4,6% още тази година. Ако това се случи, как ще се отрази то върху изчисленията за следващата година? Благодаря. Thank you very much. Перваш Берес. Благодаря ви, Перваш Берес. Merci, monsieur le Благодаря, господин председател. Господин Мирисър, благодаря за участието в структурирания диалог. Всъщност е много важно да вземем предвид това, което казахте и това да се вземе предвид в решението на комисията, за да не се допусне суспендирането на тези фондове, които са много важни за инвестициите в много държави. Надяваме се, че ще направим съответно предложение за нулево суспендиране на фондовете. Бях много изненадана от вашето из... изказване за това, което казахте за дейността в строителния сектор. Знаем, че този сектор беше сериозно засегнат в Испания – може би е добре малко по-структурен начин да обясните какъв, какво е положението в този сектор и каква е рентабилността там. Също време е добре да кажете малко повече за развитието на пазара на труда. Дали от тук има рискове за работниците? Okay, so for the... Благодаря. Няма искане от ЕКР и е, ЕКОН. Алте. Министро. Добър ден, господин министър. Първо, разбира се, трябва да ви поздравя с вашия нов стар пост, нещо, което ще бъде добро за много от испанците. Като говорим за абсурда в направеното предложение да се суспендират фондовете за Испания и Португалия, нещо, което е абсурдно за всеки, който познава ситуацията, то трябва да кажа, че аз се чувствам като независим депутат наистина притеснен за Европа и за испанските граждани. Ние чухме всички тези цифри от вас – вие говорихте и за макроекономическите обстоятелства и за щастие за възстановяването, но проблемът е, че Испания е в голям дефицит. И това е структурен проблем, който е много сериозен, той е много опорит. Аз се тревожа, че Испания не се изправя пред истинския проблем. И това е проблема, че ние имаме система, за която вече не можем да плащаме. Без да се направи една много задълбочена реформа на администрацията и на областите, ние все така ще продължаваме да обещаваме, без да изпълняваме. Говорим за над 8 милиарда но погледнете какво става в предприятията. Трябва наистина много сериозно да се помисли за промяната на определени структури. Е, Благодаря, господин Вегас, Обединената левица. Да, имате думата. Си. Buenas tardes, Благодаря. Палома Лопес съм, господин председател. Виждаме, че в европейските форуми има много драма, заплахи, реакции, но, както виждаме, господин Дегиндус не е съгласен с брюкселския проект, приватизация на пенсиите, изчезване на обществените услуги, влушаване на условията за работниците. Важното е да има обаче стабилност – 2011 и 2013 година имаше заплахи, че Испания ще остане без регионални и социални фондове. Всъщност по този начин се наказват народите, а не правителствата. Наказват се народите, защото те страдат от тези политики. Европейският парламент вече каза, че не приема замразяването на тези фондове, че не приема шантажа на европейските институции – но вие, господин Дегиндус, не казахте откъде ще дойдат съкръщенията, които сте обещали – около 50 милиарда. Например, означава ли това, че ще има намаление на минималните доходи. След това вие говорите за заетост, но заетостта, която имаме е времена. тя е несигурна, тя не е с високо качество и въпреки това вие не говорихте за производителността, която е много изостанала. Като говорим за автономните области и общините, защо вие продължавате да централизирате правомощия? Прекъсва председателя. Не, прекъсва председателя. Благодаря. Уртасун. Господин Уртасун, благодаря, господин министър. Наистина би било абсолютно недопустимо да се спрат плащанията по фондовете, но вашето правителство взе две решения, които са свързани с един такъв подход. 2013 година имахме макроекономическата условност по тези фондове. И всъщност вашето правителство предприе мерки, които са пряко свързани с днешното решение – на второ място, вие обещавате 4,6%, но същото обещахте и за 2015 година и то не се случи. Вашата фискална реформа всъщност означава, че намаляха пример, доходите на най-бедните, докато се увеличиха тези на най-богатите – Погледнете данните на данъчната агенция за 2015 година. Това, което е получено, отговаря на корекцията, която обещавате днес. И ahora, bueno, evidentemente nos, nos viene ahora con la medida de que... Същевременно, вие говорите за мерките, но на къде сме тръгнали ние? 22,6% от септември до сега. За това аз имам въпрос във връзка с фискалната реформа. Ще продължи ли тя в същия дух? И също така имате ли намерение да намалите данъците? Има ли други изказвания ние, господин министр, тогава имате думата за отговор. Э, Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси. На първо място, какъв ще бъде бюджетния дефицит на Испания през 2016 година? Виждаме че направените от нас корекции е, на корпоративния данък, както и събирането на данъци, означава, че през октомври ние имахме резултати, които надвишиха дори очакванията ни, що се отнася до направените плащания. Така че приходите от корпоративния данък според мен наистина ще покрият сумата, която ние очаквахме. Около 1 милиард повече. Същевременно, като се има предвид разпределението на разходите, мисля, че целта 4,6% е постижима. Би трябвало да можем да изпълним. Тя е напълно постижима, както казах, и дори може и да се справим още по-добре. Ако това се случи, ще бъде много добре и е, за постигането на 3,1% до година. Освен това, ще се улесни и фискалната консолидация – можем да очакваме по-висок растеж, по-висок от това, което сме планирали. Защото ние очакваме 2,9% растеж за 2016 година, 2,3% за 2017 година. Всички анализатори, ще видим какво ще каже комисията утре, очакват от Испания да има растеж и над 3%. Но за нас растежа от 2,3% е пак в едни от най-занижените прогнози, тъй като ние имаме економически класък и по този начин ще се справим и с бюджетния дефицит. Пак ще кажа, зададените от нас цифри са изпълними. 3,1% за до година е напълно изпълнимо. След това вие ме питахте за строителството и трудовия пазар. Строителството в Испания наистина загуби около 10% от БВП по време на кризата. То просто а, се отдави тъй да се каже. Тотално се сгромоляса. и това се отрази много зле на заетостта, защото, както знаете, строителството е един трудоемък отрасъл, найма се много работна ръка и когато в строителството нещата не върват, знаеш, че имаш сериозен проблем. Това се случи в Испания. 50% от безработните в Испания по време на кризата дойдоха именно от отрасъла строителство. Но в момента сектора е стабилен. Освен това, имаме и промяна на цените с над една трета, увеличаване на сделките, и това е свързано и с развитието на банките, ипотеките, финансирането на недвижимите имоти. Но, така или иначе, дупката, оставена от строителството, се попълва от износа на стоки и услуги от Испания. Нещо, което ние, ние вършим много добре – този износ е изключително динамичен и помага много на испанската економика. Попитахте ме и за трудовия пазар. Попитахте за бедните работници. В Испания Наистина има около 27% тъй наречените бедни работници. Това са хората, които преди са били дълготрайно безработни. Нещо, което се отразява много зле, но ние успяхме да възстановим, както ви казах, около половината от загубените по времето на кризата работни места. Освен това, вече излизаме от инфлацията. Години наред имахме отрицателна инфлация с много ниски повишавания. Но това сега се отразява добре на разкриването на работни места. Имаше и въпроса за обществената администрация и намалението на бюджетния дефицит чрез реформа на администрацията. Без съмнение, Такава реформа е необходима. В Испания бяха положени много усилия в това отношение. А като обсъждаме фискалната консолидация в нашата страна, трябва да се има предвид, че ние запазихме своите социални разходи. Въпреки промените при пенсиите. Разбира се, това не значи, че в Испания не могат да се направят съкрещения от администрацията, че няма дублиране. Например, може да се мисли и за това какво да се направи за застаряването на населението, мерки свързани с това явление. Да се върнем към пакта от Толедо – но така или иначе ние се надяваме на дефицит от 4,6% тази година, 3,1% до година. Като мисля, че разликата ще бъде около 1 пункт. Всичко това е благодарение на мерките, които предприехме. И растежа на БВП с 5 милиарда. Разбира се, ние ще търсим необходимите мерки от економическа гледна точка и от гледна точка на ликвидността. Споменахте производителността, тя е много важна, свързана е с образованието и обучението, разбира се, така че и обръщаме много голямо внимание. Споменахте данъчната реформа, тя всъщност е един от факторите, които обясняват растежа в Испания. Данъчната реформа беше много важна 2015 и 2016 година. Растежът над 3% годишно се дължи и на фискалната реформа, защото тя прави Испания конкурентоспособна в износа и, освен това, добавя работни места. Благодаря. Последен кръг на изказвания от Комисията по, по бюджета. Господин Арнец. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин министъра, че се отзова а, на поканата ни. Нашата комисия също е против а, а, спирането на финансирането от структурните фондове, предложено от комисията в рамките на процедурата за свръхдефицита. Да, съгласни сме, че има правила, които трябва да се спазват, но бива да се взимат, но следва да се взимат решения, които са справедливи, като се отчитат всички усилия, които се полагат в Испания. От всички хора, от цялото общество, от семействата, от младежите, всички участваха в оздравяването на економиката и трябва да уважим техните усилия. Без тях, без тези средства, Испания ще остане без 1,8 милиарда, които всъщност са изключително важни. Не може да се отпускат фондове и след това да бъдат спирани. Това е нелогично и лишено от здрав разум. Как вие гледате, господин министр, на тази ситуация? Как вие гледате на тази възможност за спиране на средствата? Благодаря, господин председател, господин министър. След като ви изслушах, искам а, да взема отношение по фискалната процедура в Испания, освен това методите, които се прилагат към работниците и служителите, също заслужава да бъдат обсъдени. Странно е, че Испания е в тази процедура, свързана с макроекономическите баланси. През предходната година в Испания се проведе фискална реформа, която е в името на тези, които притежават най-много. Ако не беше тази данъчна реформа, от която се загубиха 10 милиарда, сега нямаше да ни обяснявате какво се прави тук и какви са мерките на Брюксел. но социалистите в групата на Европейския парламент и в комисия ЕМПО искат да подкрепят Испания. За това ние искаме член 23 да се прилага гъвкаво. Това е членът, който всъщност предлага корективните мерки и възможността за суспендиране на фондовете. Испания се е ангажирала да намали дефицита с 0,5%. Ние настояваме на дерогация, като се използва данъчната реформа или облагането на капиталите и се помогне на тези с най-низки доходи. Това трябва да е ангажимента. Е, Благодаря Комисията за метелие. Благодаря, господин председател. Малко съм прегракнала, но се надявам добре да ме чуете. Господин министр, вече имаме правителство в Испания. Вие отново отговаряте за економиката и ще трябва възможно най-скоро да изготвите бюджета, един балансиран бюджет, който да избегне грешките от миналото. Не може дисбалансите винаги да се плащат от най-бедните, от тези, които най-много са изстрадали до сега. Е, вие сам го казахте, господин министър. Испанците а, е, си затегнаха колана твърде много и твърде пострадаха от тези урязани бюджети. През последните 4 години особено много по време на вашето управление. За това не бива да им се налагат нови корекции. Вие искате съкръщение от 5,5 милиарда в бюджета. Това не трябва да се прави. Освен това, автономните области, като моята област Андалусия, вече са си изпълнили изискванията за дефицита и не бива да бъдат наказвани заедно с останалите. Затова аз подкрепям испанското правителство и заявявам, че Комисията по селско стопанство не е съгласна с суспендирането на структурните фондове. Това е излишно и несправедливо наказание. Габриел Мато от Комисията по риболов. Благодаря, господин председател, господин министр. Нека ви поздравя. Благодаря, че работите от името на всички испанци за излизане от тази криза. Криза беше, кризата повлия на Испания, но Испания е един добър пример за Европа, що се отнася до растежа, повишаването на заетостта, изправенето с дефицита, който може да го види, го вижда. Затова суспендирането на фондовете за Испания би било абсолютно несправедливо, то няма как да бъде обяснено, особено на европейските граждани, защото те ще си помислят, ето това е, ти полагаш усилия и те те наказват. Не може да има такова огромно несъответствие. Аз съм от Канарските острови, периферен регион, доста далеч от тук – но ние наистина зависим от тези структурни фондове. Затова, пак казвам, Испания не заслужава да й бъдат спрени фондовете. Една толкова несправедлива и неуместна мярка не може да бъде приета, защото ще е много лоша и за Испания, и за Европейския съюз. Uh, we have time only for a couple of two catch the eye, so Mr. Valcasel. Благодаря, имаме време за два спонтанни въпроса, господин Паркасел. Благодаря, господин председател. Не веднъж ние сме казвали, че сме против суспендирането на фондовете за Испания заради свръхдефицита. да се спрат тези фондове би било абсолютна несправедливост, като се има предвид усилията на испанските граждани през последните години. Едно такова решение вреди на интересите не само на Испания, но и на Европейския съюз, защото именно така се захранва популизмът. В това няма никакво съмнение. Освен това, при политиката на сближаване не бива никога да се използва като наказание е, спирането на фонд заради свръхдефицита. Европейската комисия трябва да бъде гъвкава и да има предвид и ефекта върху социалните политики. Накрая ще спомена ангажимента на испанското правителство. Наистина видяхме, че в е, безработицата се постигнаха успехи, сега вече цифрите са положителни, въпреки че има какво да се направи, желая ви успех. Господин Фернандес има думата. Благодаря, господин председател. истината е, че още от месец септември в хода на тази процедура ние казваме, че Европейската комисия не бива да налага никакви блокажи. Още през август се казва, че не бива да има глоба. През последните години наистина испанската економика се подобри, но трябва да се отчете, че и средствата от Европейския съюз позволиха да се възстановят силите на банковия сектор в Испания. Това беше тъй нареченото спасяване и това са всъщност това е цената на растежа на испанската економика. Същевременно знаем, че все още има безработица, има я и новия, новата бедност – но е зависим от структурните фондове и именно за това подкрепяме испанското правителство в неговото искане комисията да не налага такава мярка. Господин, sí, господин министр, благодаря ви съвсем набързичко, господин председател. Аз съм съгласен с всичко, което казахте за спирането на фондовете като заплаха. Всъщност, наистина, това е една абсолютно несправедлива заплаха и за Испания, и за Португалия и няма да постигне желания ефект. А именно да се предприемат ефикасни мерки. Напротив, ще постигне точно обратното – проевропейските настроения, които са толкова силни в Испания и в Португалия, ще бъдат отслабени. Ето защо мисля, че трябва да се търсят други инструменти, далеч по-ефикасни. Струва ми се, че е много по-добре да се мисли за страна като Испания, да и се каже, че наистина този дефицит трябва ритмично да бъде намален, но не бива да се отправят заплахи, не бива да се действа опростенчески, както това се прави сега с възможното спиране на структурните фондове или идеята за глоба. Наистина тук има противоречие. Ние имаме нужда от ефикасни инструменти, с които да се постигат целите в рамките на един паричен съюз. Съюз, в който трябва да споделяме рисковете и да не се оказваме в подобна ситуация. Имаше въпроси за структурната корекция, която трябва да направи Испания. Тя е от половин пункт от БВП. Ние ще продължим да работим, както и преди, като ще се водим от идеята за економически растеж, защото бюджетният дефицит не може да се намали, ако няма економически растеж. И това понякога е свързано не само с економическите реформи, а и с финансовия сектор, конкурентоспособността, разкриването на работни места. Аз разбира се, знам колко е важен и банковия съюз. Сега виждам какво става в други държави, които не проведоха банковите реформи, които ние направихме от 2012 година насам. Там растежът е 1%. Наистина, нашите банки бяха спасени, аз го отчитам, но нека ви кажа, че в Испания принципно раздробяването което имахме при отпускането на кредитите преди, сега на практика е изчезнало и това е нещо положително. Като цяло банковият сектор сега се развива добре и помага и на маките и средни предприятия. Като за това се събират такси, сходни с тези, които се събират в Германия за финансирането на малките и средни предприятия. Uh, uh, uh това беше наистина един плодотворен диалог. Според мен важно е да припомним, че независимо от нашата политическа оценка, тя може да бъде различна, разбира се, въпреки Тоест, ние наистина смятаме, че мерките, предложени от комисията от макроекономически аспект, са абсолютно неуместни. Но съгласно регламента, ако комисията счете, че не са взети предприятия от Испания ефективни мерки, то тя се чувства правно обвързана да предприеме такива мерки. Това, което чухме днес, може би ще се случи, ще видим. Ние продължаваме нашата дискусия относно структурния диалог. Това е също много добър инструмент за нашето управление, но аз а, а, отчитам положителните резултати от досегашните мерки взети от Испания и съм убеден, че Испания ще продължи с, своята положителна работа. Колегата има думата. Да, благодаря, господин министр, за вашите подробни отговори и обяснения за това, че вие доказахте, че Испания се движи в правилната посока, правилния път. За нас беше важно да се запознаем с общата картина, за развитието постигнато до момента, за да бъде по-лесно за всички нас да вземем решение, което ще бъде важно за продължаване на структурния диалог. Инвестиционните фондове на Европейския съюз са изключително важни за растежа и работните места за всяка държава членка, в това число и Испания. Така че ние ще ви подкрепим всячески във вашите усилия да подкрепите банковия сектор, строителния сектор, подпомагайки всички сектори за създаване на работни места и постигане на растеж. Благодаря ви за всички ваши отговори. Може да разчитате на подкрепата на Комисията по регионално развитие. Dear colleagues, please take seat. Колеги, ако обичате, заемете места. Please, I would like to welcome... Моля ви, ако обичате, Бих искал да приветствам португалския министр на финансите господин Марио Сентено. Няма нужда да ви представям на това заседание, тъй като вече обяснихме контекста на нашата покана и рамката. Става въпрос за структурния диалог във връзка с член 23 от регламента за финансиране. Това е много съществен елемент от а, диале, а, диалога, нашето изслушване, така че се, за нас е чест, че откликнахте на нашата покана. Ще дам а, думата сега на госпожа Викалова, която ще бъде водеща на първия тур от въпроси. Okay, so I, so will not I will keep the chair and I will. Uh... Аз да запази председателството в момента. И а, господин Сентено, имате думата за вашето уводни, а, уводно представене. Благодаря ви. Благодаря за поканата. Благодаря и на председателя на госпожа Михайлова, на Комисията а, а, по регионално развитие, както и на господин Голтиери по економически въпроси. Благодаря за това, че ме поканихте днес сред вас тук. За нас е важно а, да обсъдя темата, проблемите свързани с възможното спиране на структурните фондове за Португалия. За първи път се провежда структурния диалог между Европейския парламент и комисията. Това е много важен процес, който показва, че все по-важни стават правомощията на Европейския парламент в обща междуинституционална рамка и аз приветствам това развитие. И в тази връзка бих искал да подчертая, колко важна е ролята на парламента и това, което той заявяваше до момента. И то до последните резолюции, прияти от вас, вие споменавате, че е важно да се продължава политиката на сближаване и структурните фондове играят централна роля за това, за постигането на добро економическо управление. Аз изпратих писмо до а, членовете на двете комисии, с което, а, в което посочвам, че всъщност Европейската комисия няма а, резонни причини да спре финансирането за Португалия и за Испания. Вашите аргументи, разбира се, са представени също така и на комисията, не само до Европейския парламент, разбира се. През август месец комисията и съвета на министрите по економически въпроси решиха да не прилагат финансова санкция тъй като не сме приложили ефективни економически мерки между 2012 и 2013 година. Усилията на португалското правителство бяха признати и за това всъщност не беше наложена финансова санкция. Но въпросът продължава. В момента се говори за нова мярка, за санкциониране на гражданите, а не на правителството, което ще подкопае доверието на португалските граждани в Европа. Доверието към Европейския съюз не бива да се стига до там. И това няма да бъде положителна мярка нито от политическа, нито от економическа гледна точка. Съгласно регламент 1302 от 2013 година, комисията трябва да предостави информация какви ще бъдат отраженията от мярката за спиране на финансирането, отражения върху обществото и върху економиката на страните и дали подобна мярка е целесъобразна и е, съотносима. Не бива да се разглеждат само отраженията в а, средносрочен аспект трябва да се имат предвид също и конкретни а, статистически данни, защото ние а, се опасяваме от конкретни отрицателни а, измерения, а също и на политическо ниво, а също и на регионално ниво което ще доведе до спирането на проекти няма да бъдат създавани нови работни места и това ще забави економическото възстановяване. Не бива Португалия да бъде наказана посредством финансови санкции. И трябва ясно да се прегледат мерките и санкциите съгласно регламент 1173. Общественият дефицит е спаднал от 8,6% на 5,3% през 2015 година. Ние а, се договорихме с комисията, че ще проведем структурни реформи, които вече са факт. Разбира се, че ще отнеме време да се видят резултатите и въздействието. И когато тези реформи се провеждат в контекста на рецесия, това ще предизвика много сериозни социални отражения за всички португалски граждани. Безработицата беше, възлизаше на 17% в началото на, на, на, на кризата. Това е най-големия процент през последните 40 години, вследствие на всички аспекти на кризата. Въпреки това, съвета реши за 2016 година нашия дефицит е възлиза на 2,5%. И че трябва да предприемем допълнителни мерки. И португалското правителство съответно се ангажира с това. И ние съвместно с европейските партньори ще бъдем в състояние да постигнем тези бюджетни цели. Нашият свръхбюджет беше 1,9% и номиналният дефицит 2,4%. Това са стойности измерими за последните 40 години. Надяваме се растежът да бъде с 0,2 точки, процентни точки. След толкова много социално страдание, ние вече сме на път да изпълним нашите цели, така че ние не разбираме защо точно в този момент се налагат подобни санкции. Това е немислимо за нашите граждани. И то точно в днешните времена, когато е необходимо много повече солидарност. Процедурата, която комисията предлага за нас, заявява, се налага заради така наречените не приложени ефективни мерки за периода 2012-2013 година. Но всъщност нашите мерки са в дългосрочен аспект, проявяват своите резултати, т.е. сега вече свръхдефицитът е намален. И ние продължаваме нашата стратегия на бюджетно консолидиране. И а, сме убедени, че ще запазим тази стабилност на бюджета. И ние работим за приобщаващ растеж. Заетостта се увеличи с 2% и безработицата към момента е спаднала на 15%, което означава, че безработицата вече е към 10, възлиза на 10,8%. от економическа гледна точка, както и от политическа гледна точка, а, ние не смятаме, че предложените мерки от комисията са уместни. Що се отнася до конкретните препоръки за Португалия, а, те са приложени от Португалия и комисията всъщност беше удовлетворена Европейските фондове са изключително важни както за обществените, така и частните инвестиции. 78% от инвестициите до юли 2006 в Португалия са, възлизат на са изключително важни. Така че фондовете за Португалия са изключително важни както и за европейските а, дружества, работещи в Португалия. Ако бъде спрято финансирането, ще бъде затруднено економическото възстановяване на страната. Особено за пазари, важни за а, Португалия, като, например в Африка или в Латинска Америка. И Бих искала още веднъж да повторя колко важно е доверието на гражданите и на инвеститорите. Ако бъде спряно финансирането от структурните фондове, това ще се отрази изключително отрицателно не само върху доверието, но и върху благоденствието на нашите граждани. Не бива да загърбваме социалното развитие и заедостта. Фондовете са важни за всички тези аспекти и, както казах, особено за инвестициите. И не на последно място бих искал да се спра на ролята на Европейския парламент. Ако, бъде, спря, ако бъде спрято с финансирането, това всъщност ще е в противоречие с отмената на финансовата санкция – защото ще има дружества, които и хора, които ще загубят вярата в европейския проект. Ако комисията прекрати финансирането от фондовете, от, отрицателното а, отражение ще бъде повсеместно. Ние сме съфинансираме Европейския пакт за солидарност и спазваме всички европейски правила на европейските институции. Така че ние всички трябва да поддържаме и подпомагаме европейския проект. Португалия участва, тя е част от този европейски проект и португалския народ активно желая да участва в изграждането на Европа. Благодаря. Благодаря ви. Ще започнем с комисията ЕКО. Господин Парц. Благодаря, господин председател господин министър. Благодаря ви, че днес отсъдвахте нашата програма и отговаряте на нашите въпроси в рамките на структурния диалог. Вашия от бюджет за 2017 година из... предла... залагате 1,5% растеж. Комисията очакваше много по-низки е, проценти. Както чухме за Испания от господин Дегинос, економическият рецент се предвижда за 2,5%. Доста сериозни са различията. Двете економики по традиция са свързани и обвързани помежду си. Искам а, да ви попитам как вие обяснявате а, тези различия в а, заложените а, бюджети за двете страни, при все, че редица сектори, економически сектори с, с обвързани помежду си и а, също така а, свързано с общи страни, като износ, като Ангола и други Китай. Очевидно е, че Португалия трябва да продължи с ефективните мерки. Вие заявихте, че продължавате с консолидирането на бюджета. Но що, що се отнася вие заявихте, че работната седмица ще бъде намалена от 40 на 35 часа. Какви ще бъдат последствията това за частния сектор? Това няма ли да намали всъщност конкурентоспособността и да увеличи държавните разходи? Благодаря, Тепаш Перес. Благодаря на господин председател. Господин министър, искам да съм сигурна, в значението на нашия структуриран диалог. В рамките на дебата мога да кажа, че доверието към структурираният дебат се вижда от това, от изказванията на, на колегите от Испания и Португалия. Благодаря също така и за изказванията на координаторите, които поздравиха представянето на бюджета до 2017 година. Имаше възможности да разпитаме съответния комисар, който ни обясни рисковете от хипотезата за спирането на структурните фондове – върху Португалия от гледна точка на инвестициите и мобилизацията на възможностите за развитие. Има ли, това е моят въпрос вече, ефект върху решенията на инвеститорите в Португалия? А има ли няколко мерки, които смятате, че са абсолютно необходими, като например във връзка с инвестициите на плана Юнкер, господин Шалве Шампон, Алде, моля ви. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр, за вашето изказване. По множество теми говорим. Вие много добре обяснихте гротескната ситуация, в която бихме се оказали, ако се суспендират тези фондове. Освен това, в Португалия това е още по-абсурдно, защото вие зависите в много по-голяма степен от тези европейски фондове, за да правите инвестиции в обществени проекти. Аз исках да посоча само две неща. Вие, разбира се, имате подкрепата на парламента, защото и ние като испанци виждаме, че не бива да се прилага такава мярка. Това е абсолютно неподходящия момент, създава лоша репутация и така нататък. Но е вярно, че в случая с Португалия дефицита е важен проблем, защото всъщност той заплашва и изплащането на дълга. От тук има най-различни видове уязвимост но разбира се, ние не бива да бъркаме и да мислим, че налагането на такива наказателни санкции е правилно. Това е абсолютно абсурдно. Не може да се мисли за суспендиране на фондове за отнемане на инструменти, които са толкова важни за економическото развитие на една страна. Господин Вега... Yes, you are here. Eh, uma posição de princípio contra a governação. Нашата позиция е принципна. Ние сме против економическото управление и макроекономическото консолидиране и всички останали кондициониращи инструменти, които са предвиждат. Ние сме категорично против спирането на фондовете. Правният ред на Европейския съюз следва да се спазва. Това означава, че се излага на риск сближаването между страните. Проблема трябва да се реши, най-вече в съвета. противен случай ще продължи това недопустимо изнудване, което ще задълбочи кризата в страните. Необходимо е действително да се взимат конкретни, спешни мерки за преодоляване на кризата навсякъде в Европейския съюз. Европейския бюджет все повече се орязва, все по-малко солидарен става и се предвижда несправедливо разпределяне на средствата. Наблюдаваме мерките на, на тройката и така нататък. Цялата тази економическа спирала, която всъщност задълбочи и оголеми бедността. Да, всички казват, че планът на Юнкер е много добър, но трябва да е, е, гарантираме справедливо разпределение на средствата от този фонд. И това трябва да се отчита. Eh, благодаря. Аз исках първо да благодаря на португалския министр за неговото присъствие и да му кажа, че ние следим много внимателно и с голям интерес неговата политика. Ние напълно отричаме идеята да се суспендират тези фондове. Това е абсолютно несправедливо, особено като се има предвид, че Португалия в този момент приема много важни мерки, свързани с данъчното облагане и облагането на наследството. Освен това има и мерки, свързани с данъка върху захарта. Всичко това са мерки, които би трябвало да помогнат на португалското население. Ето защо ние Очакваме да видим резултата от тези мерки и наистина смятаме, че трябва много ясно да се отхвърли идеята за спиране на фондовете. ENF, so I can take for Econ just two. Uh... Още два спонтанни въпроса, госпожа Маренич. Thank you very much, Mr. President. Благодаря, господин председател. Имам един въпрос към господин министъра. Вчера шефа на Еврогрупата заяви много твърдо, че няма да има допълнителни преговори по португалския дълг и след това от името на Еврогрупата отхвърли всякакви дискусии за реструктуриране на дълга на Португалия и каза, че Португалия е в състояние да обслужва своя дълг. Ние не можем да кажем същото за Гърция, не бива да смесваме двата случая. За Гърция тече економическа програма. Всъщност Португалия успешно излезе от тази програма и не е в същото положение. Португалия има много голям държавен дълг, но има и други държави с огромен държавен дълг. Във връзка с реструктурирането на този дълг се появяват въпроси дали вървите в правилна посока – как може да гарантирате, че вашата политика постига съответният ефект и че анализът е базиран на съответни хипотези? Как може да убедите както Европейската комисия, така и Еврогрупата? Obrigado, Presidente. Senhor Ministro да Finanças, hoje... Господин Ферейро, да, благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин финансов министр. Днес ние още веднъж желам да подчертаем нашата позиция, а именно, че парламентът се възпротивява срещу решението на комисията. това би било също подобно решение на комисията за спиране на фондовете. Това би било едно контрапродуктивно решение, абсурдно решение. Португалия не се нужда от стимули, за да спазва правилата. Защото Португалия всъщност вече спазва финансовата дисциплина и бюджетното консолидиране. 1,6, 3% е, е, с тази година, 1,6% са заложени следващата година, което означава, че ние ще имаме всъщност един ам, а, економически излишък. Така че тази процедура е абсурдна. Това показва дискусията към момента. И то от доста време, което е още по-абсурдно. Месеци и месеци наред. Месеци и месеци наред. От юли миналата година се обсъжда в а, съвета а, този въпрос, че нямало ефективни мерки, след това се предложиха финансови санкции, а, през ноември бяха отменени и сега продължават дискусиите в друга посока. Тази несигурност Е, се отразява, разбира се, абсолютно неблагоприятно върху нашето, нашата економика. Трябва да се сложи край на тази абсурдна дискусия. Е, е, да, благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа депутати, растежът на португалската економика е сравнително устойчив през последните няколко години. През 2016 година даже растежът се ускори. Разбира се, ние наблюдаваме растежа в рамките на а, 3 месече. Така че това ускорение, ускоряване на растежа за 2016 година е от изключителна важност за економическото развитие и за работните места, което всъщност ние, ние констатирахме е, увеличаване на работните места с 2%. а, зависи от секторите. В някои от секторите е дори и по-висок процента даже 3%, което означава, че а, ние сме подобрили показателите от миналата година. Броят на безработните намалява, т.е. намаляват и нашите разходи за изплащане на а, пари за обещатения обещетения за безработни. Тоест, наблюдава се все по-голяма динамика в нашата економика. Имаше въпрос, свързан за различните заложени процентни ставки в бюджетите между Испания и Португалия. Финансовата система в двете страни е различна. В Испания финансовата е, повече, всъщност, е, внимание беше отделено върху финансовата система, докато в е, Португалия не чак до такава голяма степен. Нашите приоритети бяха по-различни. Ние предприехме, до, вече сме предприели до момента доста сериозни мерки за стабилизиране на финансовата система. И по този начин подобрихме всъщност и ускорихме растежа. Износът за тази година, например, в Португалия, пострада от факта, че а, някои пазари претърпяха различно развитие, бяхме изправени пред различни затруднения Бразилия, например, допринася само с 1,5%, Ангола 3 до 4% към нашия БВП. Тоест, наблюдаваме различна динамика в растежа. Към момента тези страни не играят толкова съществена роля. Португалските предприемачи всъщност потърсиха нови пазари. Например, в пазари в самия Европейски съюз. Износа към ЕС за 2016 година надхвърля вноса от тези страни. Така че а, ние наистина се стремим към повече интернационализация на нашия износ, обхващане на по-различни, повече международни пазари. За нас не стои под въпрос консолидирането на бюджета и нашето правителство гледа на този въпрос изключително сериозно. Така че консолидирането на бюджета е приоритет за нас. Поетите от нас ангажименти са свързани с непрекъснато подаване на актуална информация и данни, които ние подаваме. Тази година ние също предприехме а, запланувани преди време мерки за подобряване на а, свръхдефицита. Общественият сектор претърпя доста сериозни съкръщения. Заплатите бяха замразени от 2006 година насам. Ние също бихме желали ам, обществената, админи, публичната администрация да се превърне в фактор за растеж, за економически растеж. Така че ние провеждаме реформи в рамките на публичната администрация, така както сме поели нашите ангажименти. Разбира се, че съществуват рискове за португалските предприемачи. Радваме се, че и евродепутатите оценяват важността на еврофондовете за Португалия. Както казах, ние се намираме в един динамичен процес на економически растеж. Затова още повече финансирането от фондовете е изключително важно. И ние ясно сме заявили нашия ангажимент към проекта Европа. Ние категорично а, заявихме, че ще преструктурираме дълга си. това, което сме заложили за тази година и съответно за 2017 година, именно за преструктуриране на нашия дълг. Така че ние от години полагаме усилия за справяне с този проблем. И com усфорс, ке que o governo coloca na sua dimensão de Така че с помощта на общностните фондове, с подкрепата на нашите граждани ние ще продължим да спазваме нашите ангажименти. В противен случай ние няма да успеем, ако бъде спрямо финансирането. Ние сме поели ангажимент да спазваме поетите правила, е, приятите договорени правила. И това е мото на нашето правителство. трябва да се вземе окончателно решение и да се сложи край на тази процедура. Защото всичко това, тази несигурност се отразява неблагоприятно върху нашите граждани. Благодаря, госпожа Михайлова. Продължаваме с втория тур въпроси. Господин Ван Исторай, имате думата. Една минута. Благодаря. Искам първо да кажа, че диалогът, както е записан в регламента, води към първите си резултати. По-добре е да разговаряме един с друг, а вместо да говорим един за друг. Вторият коментар. Това, което виждам тук, е огромен положителен потенциал. Надявам се, че съветът ще вземе предвид всички тези аргументи в следващия кръг преговори за многогодишната финансова рамка. Това, което казвате, води към инвестиции, към ново развитие на економиката. Още един коментар – Има разлика между на липса на суспендиране или зирово, нулево суспендиране. Има разлика между двете заключения. Ако изпълните всичко, няма да има суспендиране, а суспендирането може да бъде и нулево. Ако сте подготвили добри аргументи, добре е да започнете дебат с комисията за новите инструменти. В комисията Регио ще го гласуваме за структурна подкрепа. Както каза и колегата, като препоръка към вас, мога да ви препоръчам да се прехвърлите на другия кон. Благодаря господин Ван Истрай. Господин Косолино, имате думата. Parte delle sollecitazioni che potevamo farle a proposito dell'impatto che la politica di coesione eventualmente sospesa o il Чухме доста отговори за политиката за сближаване – През последните няколко месеца говорим за евентуалното суспендиране на фондовете. Това има своя отрицателен ефект както върху фирмите, така и върху отделните граждани. Затова мисля, че структурният диалог е изключително важен диалогът между нас и комисията и от другата страна Испания и Португалия. Виждам, че в парламента се получава ясно мнозинство. Обедени сме, че спирането на структурните фондове е нещо, което трябва да се обмисли отново внимателно и от нова гледна точка. Чухме различни позиции. Няма да се връщам към дългия дебат. Ясно е едно, че не може да се използва на кохезионната политика за реформа на макроекономиката. И това трябва да стане ясно между трите институции. Господин Люер, имате думата. Thank you. Uh, so I'd like to thank Mr. Centeno also for attending. Благодаря на господин Сантана за това, че присъства на нашата среща. Безработицата по Евростат в Португалия е 27,2%. Затова искам да ви попитам. Може ли да покажете примери за инициативи за заетост, които според вас работят добре, имат и добри резултати и ще бъдат засегнати негативно от спирането на финансиране. Господин пан Милдер, от името на... You, well, course, of... Благодаря. Да, приложението на член 23 е правно задължение на комисията. Това каза и заместник председателят. Имам два въпроса към господин министъра. дали върховенството на правото се прилага към Европейската комисия по същия начин, както се прилага към Португалия и Испания. И вторият въпрос. Дали заедно с Европейската комисия сте говорили за евентуално суспендиране на фондове, господин Ламарче. Има... Euh- Благодаря, господин министър. В рамките на този структуриран диалог ще се опитам да заявя, че спирането на фондовете е несправедливо и контрапродуктивно. Всъщност за Португалия това е абсурдно, защото в момента Португалия има един дефицит, който е много по-малък от дефицита преди години. И се вижда, че съвета на министрите няма достатъчно аргументи, за да наложи тази мярка. Вие питате ли в съвета за причините за налагането на такава мярка? В член 23 се говори за закономерността, законоприемлемостта на третирането Дали смятате, че има такава законосъобразност е, в отношението към Португалия и Испания? За това искам да попречим на един такъв абсурд, е, защото тук сме изправени пред е, един економически абсурд. Двете държави минаха през поредица реформи, които бяха много тър... трудни. Господин, госпожа Вана. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, благодаря и на вас, че откликнахте на поканата на Европарламента, именно за това, че и подчертавате важната роля на нашия Европарламент. Този процент, както казаха и други колеги, е изключително важно в рамките на структурирания диалог ние да говорим съвместно, а не един за друг. Диалога няма да приключи днес, ние ще го продължим. И ще продължим а, работата си а, директно с комисията, защото наистина този а, е, е, трябва да бъде заличен в следващия преглед на регламента този абсурден член 23. Така, а сега Искам да задълбоча въпроса, зададен от една колега. Португалия беше заплашена, че ще спре финансирането, защото не са изпълнени макроекономически фактори, което обаче вече води а, до отрицателно а, въздействие на други елементи, например намаляване на инвестициите и всъщност замразяване на плащанията от социалния фонд. Защо? Имате ли представа? Става въпрос, например, за а, програми, които се борят с младежката бедност. Защо подобни програми са урязани? Освен това, вие самия казахте колко важни са структурните фондовете за частните и е, обществени инвестиции в Португалия. Аз напълно съм съгласен с тях и последния доклад за Португалия показва, нали, че всъщ... и не само за Португалия, структурните е, е, фондове и техните плащания са е, е, жизненно важни за е, всички страни. Е, La mia delegazione Movimento 5 Stelle economica non per una convinzione a prioristica, ma proprio per alcune delle ragioni che lei stesso. Много от регионите, които споменахте в своето писмо, са сериозно засегнати от подобни мерки. Защо държави като вашата са принудени да предприемат реформи? И защо след това получавате санкции чрез един инструмент, който е близко до сърцата на гражданите. Държавата си сте реализирали сериозен напредък. Въведени са мерки за минималния доход, Какви са вашите ангажименти за бъдещите проекти? Дали смятате, че ще има отхвърляне на, на тази инициатива? Не uh, разполагаме с време, колеги ще дам думата на представителите на другите комисии, господин Фернандес, с бюджетната комисия. Минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, скъпи колеги, от името на бюджетната комисия искам да заявя, че ние сме категорично против спирането на структурните фондове за Португалия. Още през 2015 година свръхдефицита възлизаше на 2,9% съгласно Национална статистическата служба а, а, економическия растеж възлизаше на 1,6%, което означава, че Португалия е спазила всички а, економически а, е спазила всички економически ангажименти за финансово и бюджетно консолидиране. Тази история трябва да приключи. Позицията на парламента, както виждаме в огромното мнозинство, е против тази мярка и съм убеден, че фондовете не бива да бъдат спрени. Съветът реши да не налага финансови санкции, защото те ще ли да се отразят отрицателно върху португалските предприемачи. Но сега защо трябва да бъдат наказани португалските граждани? Но искам да ви попитам, господин министр, има ли мярка, която не сте спазили или не сте наложили и предприели? Освен това, как гледате за вашия заложен е, бюджет? Целите за вашия е, бюджет за 2017 година. Следващ въпрос. В нашия доклад от последен доклад. Аз бях а, също така докладчик по този а, доклад за Португалия. А, и в рамките на този доклад аз изпратих писмен въпрос на комисията. От 2011 година Португалия полага усилия и за последните 40 години Португалия постигна рекорд за намаляване на свръхдефицита с 7%. Така че аз не разбирам подхода на комисията. На комисията. Комисията, например, можеше да се обърне към португалското правителство, да попита конкретно какво възнамерява да предприеме допълнително към, за намаляване на свръхдефицита. Всички условия, всъщност всичко поето до момента е изпълнено, така че тази процедура е абсурдна. Комисията заявява, че спирането на, фонд, на плащането от фондовете нямало да има социално измерение. Как е възможно това? Когато, защото португалското правителство не е предприело нищо през 2013-2014 година. Ние виждаме, че португалски е, парламент предприема всичко, а също така и тук в Европарламента, от левицата до десницата, ние ще се възпротивим срещу този смешен процес. Как виждате бъдещето на протокол? Или представители на комисията по земеделие? Да, господин Мело, имате думата. Caro Sr. Ministro, ao menos uma vez na vida não encarei como ministro. Благодаря. Господин министър, Този път говоря не като социален министр, а депутат от опозицията. Мисля, че тази процедура е срамна за Европа, абсолютно несправедлива спрямо Португалия. Всъщност 2015 година дефицита остана под 3%. Португалия успя да го снижи с над 2% 2011 година, над 3% 2015 година. Ето сега е подложена на санкции. Погледнете какво става във Франция. Там също се надхвърли лимита за дефицит но комисията вместо това предлага да се наложат санкции на Португалия. Мисля, че би трябвало да се помисли. Какво казва същевременно президента Олонд? Казва, че Франция е прочута държава, че това е привилегия за неговата държава, защото те имат военни сили, имат и дипломация. Европейския съюз има нужда от тях и за това се плаща. Вижте, господин Оланд, ние пък сме Португалия. Ние също си имаме въоръжени сили Имаме си дипломация, имаме и своята история и не може да плащаме за грешките на френската дипломация. Франция си е Франция, аз много я уважавам, но Португалия е Португалия, тя с нищо не е по-недостойна. Тази процедура е недостойна. От господин Ферейра. Yes, please. От комисията по риболов. Благодаря ви. Госпожо председател, господин министър, Самият факт, че при нас е министъра, показва, че се е стигнало до нещо абсолютно неприемливо – не може на Португалия да се поставят такива условия. В този момент ние се борим за да прекратим политики, налагани от Европейския съюз, политики, които смятахме, че са останали в миналото. Е, в момента се предлага да се прекратят плащанията по структурните фондове за Португалия но това не бива да бъде допускано. 2014 до 2020 година тези фондове възлизат на 20 милиарда евро. Същевременно не забравяйте, че имаме и 66 милиона като лихви – мисля, че се подхожда абсолютно безотговорно. И ние трябва да прекратим тези мерки, които се налагат на множество държави. Ние имаме нужда от тези фондове, за да създаваме заедост. Благодаря. Господин министр, имате думата в края на нашето заседание. Всъщност има още двама представители на комисията Реджи, господин Руас и госпожа Родригес. Може ли за 30 секунди да ни кажете това, което искате? Por tudo aquilo que foi dito aqui, eu acho que é fácil concluir que não seria compreendido. Благодаря ви, госпожо председател. Наистина не бива да се наказват правителствата и народите, защото хората го усещат по заплатите си. Освен това, така или иначе, нашите разчети ни доближиха почти до пълното изпълнение на изискванията и ние ще покрием тези изисквания би трябвало да продължаваме в същия дух да подкрепим Испания и Португалия. Но, господин министр, правилата са за това да бъдат изпълнявани. Председателката прекъсва. Моля ви, няма да имаме време за самия министър. Колегата Родригес само за 30 секунди. Ще бъда съвсем бърза защото тук вече се говори за много неща и ние сме съгласни. Това е абсурдна ситуация. Имам един конкретен въпрос. Какво се предвижда в договорите за суспендирането на фондовете? Знам, че те се определят като ефикасен механизъм за слагане край на макроекономическия дисбаланс. Благодаря, господин министр. Много ни е ограничено времето, но се надявам да отговорите. Благодаря, ще бъда наистина кратък, поне ще се опитам и ще групирам темите. Освен това ще говоря на английски. Е, тентар então em português. O que... Не, всъщност ще опитам на португалски. Всъщност, това, което казах е, че ще групирам въпросите тематично. Суспендирането на фондовете би трябвало да се спре. За това няма никакво съмнение. Ние имаме нужда от много по-голяма яснота. Трябва да е много по-добре обяснено какви са целите е, на едно такова решение, така че тези цели да може гражданството да ги постигне. Всъщност ние всички сме участвали в изпълнението на тези реформи. Мисля, че имаме наистина политика на сближаването и тази политика се превежда на езика на растежа. Според нас този растеж наистина означава, че все повече и повече хора намират мястото си на трудовия пазар но в Португалия напоследък ние загубихме много от младите си хора, които също всъщност са предмет на политиката за сближаване. Мисля, че от суспендирането на фондовете ще пострадат точно такива политики, насочени към младите политики, които са активни и искат да обхванат точно тази възрастова група. Ние трябва да мислим за демографските тенденции, за миграцията, за економическия растеж – за заедостта сред младите. Всичко това е много важно, но то ще бъде засегнато от структурните фондове. След това, кои са географските зони, от които можем да очакваме най-голямо отражение? Това без съмнение са селските райони, защото там се налива най-много от общностните фондове. Много е важно тук териториалното измерение. Националният план за реформи в страната ни се опира на териториалното сближаване. Аз вече ви казах, структурните фондове са изключително важни – това е отношение. И ясно е, че не можем да градим хипотези за това как ще се изпълнят проектите, ако се прекратят плащанията, защото ние можем само да показваме резултатите от постигнатото до сега и да настояваме да не се спират плащанията – а що се отнася до мерките, които защитаваме, то те са такива по политическото си естество, че би трябвало да имат за цел изграждането на една Европа, която не е някакъв куп от правила. Ние вярваме в Европа на гражданите – и според нас самите граждани трябва да разбират Европа. Не може да се суспендират фондове в една економика, която постига своите цели и която в хода на годините е показала, че се съобразява с договорите, с европейските ангажименти, би трябвало да се внимава, защото в противен случай ще пострада доверието в Европа. Това наистина би било контрапродуктивно, без да има каквито и да било ползи. Това е позицията, която ние защитаваме. Според нас един такъв механизъм не би бил ефективен и не би защитил европейската идея. Също така той няма да доближи Европа до гражданите. Пак, както казах, всъщност тези фондове са най-важни именно за регионите, където има най-много проблеми региони, които заслужават за тях да бъдат конкретизирани специални мерки. Това е позицията, която защитаваме. Но също така, нека кажа, че Португалия се отнася много положително към Европейския съюз. По принцип нашия народ е настроен проевропейски, нещо, което се вижда и в поемането на ангажименти от наша страна и в изпълнението на тези ангажименти. Ние твърдо ще се придържаме към същия начин на действие, защото този начин на действие ще доведе до растеж и при нас, и във всички региони на Европа. Това беше ангажимента поет от Португалия още при присъединяването и към Европейския съюз или Европейската общност, както се наричаше тогава. Много ви благодаря, господин министър. Благодаря за изказванията, за това, че отговорихте на въпросите ни. Сега давам думата на господин Гуалтиери. Да, благодаря ви. Както колегата подчерта, диалогът беше изключително интересен и градивен. И това ни прави по-оптимистични в нашите е, преговори с комисията и да разгледаме, разбира се, критично макроекономическите инструменти, които е, могат да се използват При всички случаи ние ще направим каквото е по силите ни, комисията да ни изготви такова предложение за а, спиране на а, а, плащанията от а, инфраструктурните фондове, защото наистина подобно поведение, подобна процедура е лишена от всякакъв здрав разум. Благодаря ви за този конструктивен диалог. Ние ще го продължим. Разбира се, ние е, трябва да направим сега нашият анализ, така че искам да поканя координарите да останат за няколко минути. Благодаря на двамата министри. For... Искам да благодаря също така и на преводачите.